Уважаеми колеги, нека да започнем, защото в 9 часа трябва да приключим. Ще има извънредно заседание на Employ. И сега ще премина на немски. Уважаеми колеги, приветствам ви на нашето извънредно заседание тук в Страсбург. Радвам се, че дойдохте въпреки ранния час и преминаваме към приемането на дневния ред. Във вторник ви информирахме по имейл, че днес че гласуването за InvestEU е преместено за 20 ноември. Причината е, е, че водещата комисия ще гласува по-късно Съгласни ли сте да приемем дневния ред в този вид? Има ли някакви възражения? Няма. Тогава приемаме дневния ред този вид. Съобщение на председателя. Две неща. Днес имаме превод на следните езици. Френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български и румънски. И както винаги ви напомням, че нашето заседание се предава а, по интернет. Преминаваме към точка 3. Днес ще гласуваме по два законодателни доклада. И преминаваме направо към гласуването. Започваме с становището за Европейски социал фонд. Докладчик, аз самата в този случай, имахме 228 изменения. Благодаря на всички докладчици в Сянка, защото до преговорите тук доведоха до изключително добра и конструктивна атмосфера. Постигнахме съгласие по много точки и в момента с подкрепата на колегата Чернова, която е част от комисията по е, заетост, да включим тези изменения в техния доклад. Има известен напредък, но все още не сме напълно удовлетворени. Ето защо ни предстои още работа, така че основните и важни за нас теми да бъдат включени в доклада. Преминаваме направо към гласуването и започваме с 138 и 139 изменения, които са идентични за, против, Сега, може ли да вдигате ръка, защото иначе не мога, не мога да разбера. За, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 и 142 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 12, е, е, гласа за, 11 против. Приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, извинявайте. Трябваше да първо да гласуваме по компромис 1 за, против,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 197 е за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 е отеглено, сега 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се. Още веднъж. 200 за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против,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 Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 10. 210 за, против, въздържали се. Отхвърля се 211 за, против, въздържали се. Отхвърля се 19 за, против, въздържали се. Приема се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 въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 216 и 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, приема се. 200 и 19 с всички изменения за, против, въздържали се. Проверяваме 219, 219 изменение начало. Край. Прието с 15 гласа за, 220 за, против, въздържали се, приема се 221 и 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 и 224. Те са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 238 оттеглено, сега е 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 оттеглено, 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. 242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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 79-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 и 82 идентични за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против,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 въздържали се, приема се. 101 изменение за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 и 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25 за, против,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 Десето. За... Добре, за 123-то да проверим начало на гласуването. Край. Приема се 17 гласа. Десето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 18 гласа за, 1 не и 6 въздържали се, прието с голямо мнозинство. Благодаря. Надявам се, че Комисията по заетост ще приеме нашите умни предложения. Сега преминаваме към Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд. Докладчик беше е, Богдан Здроевски. Тук ли? Е? Ето го къде е. Искате ли да кажете нещо преди да започнем гласуването? Не, в такъв случай да започваме направо да гласуваме. Започваме с изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърли се. 4 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме на изменение 64 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 86 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 92 за, против, въздържали се, приема се. 93 с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването с 23 гласа за 1, против и двама въздържали се се приема. Поздравления за докладчета. Благодаря ви за бързите консултации и бързото гласуване. На време преотстъпваме стата на ЕМПЛ. Следващото ни заседание е в понеделник. Тогава заседава Интерпарламентарния комитет, посветено на темата за Европейската година на културното наследство с нашите колеги от националните парламенти. Искам да ви помоля да дойдете. Същото се отнася до 20 ноември, когато е пленарното заседание и след обяда ще се проведе нормалното ни заседание на комисията с нормален дневен ред. Желая ви приятен ден, хубав уикенд и до понеделник. Силвия, само едно нещо. Съвсем накратко. Знам, че председателката поиска да има превод на панела на конференцията. Тя поиска това е от председателския съвет. Това е ужасно, особено когато каним колеги от националните парламенти. А, когато това е така и няма превод, е просто невероятно. Знам, че нашата председателка настоява това да се случи но не знам какви са аргументите да не се допусне превод. Ние не защитаваме многоязичието. Помислете си какви сигнали изпращаме. Трябва да помолим националните парламенти да проявят разбиране, но не знам защо това а, се случи. Доста отрицателна светлина ще хвали това върху парламента, защото всички говорят, не всички говорят всички езици. Да, аз специално се постарах, говорихме с председателя на парламента, парламента, писахме писма до различните служби на парламента, секретарията се постара. Аргументът е, че има толкова много редовни заседания на комисии и гласуване, че те не могат да ни осигурят преводачи. В понеделник на един от панелите ще има превод. Надявам се, че до понеделник нещо ще се случи. Не вярвам в интерес на истината. Намирам и аз това за катастрофално, защото това е нашето централно събитие за културното наследство с националните парламенти. Непрекъснато ни карат да се срещаме с националните парламенти. Мисля, че този парламент трябва да осигури превод, защото не можем да очакваме от колегите от националните парламенти да говорят говорят перфектно или долу-горе английски. Според мен това е, е пълна катастрофа, пълен провал. А, ние се чудахме дали да не откажем първия ден, но все пак решихме да не го правим, защото тогава ще, ще бъде още по-лошо. Сабине. Да, Uh, и аз да кажа, че е uh, пълно безобразие от страна на ръководството на този uh, парламент. Ако се прави такова противопоставено редовно заседание на комисията и заседание с националните парламенти. Не знам, Евро... парламента е предприял инициативата за културното наследство. Част от това културно наследство е много езичието, И на... нашето искане се е, блокира. Пазят се някакви резерви за преговорите за Брексит, които сега най-вероятно няма да се състоят. Моля всеки от нас, който има каквато и да било връзка с някой на ръководна позиция в този парламент, нека да говори е, с него. Ние непрекъснато се борим за многоязичието в този парламент, а сигнала, който излъчваме, е точно обратни. Ние, Комисията по култура, е, приемаме е, нашата тема за годината на културното наследство с националните парламенти да върви без правил. Това е, е безобразие. Ако го направим така, ми дайте да го правим винаги без превод, след като е възможно. Какво ти приемаш предложението да откажем първия ден ли? Не, аз предлагам всички да се опитат да използват всички свои канали за влияние, е, върху службите, е, за да може това да излезе не само от комисията, но и от всички политически групи, да упражни политически е, натиск върху председателския съвет. Може би пък някоя комисия на редовно заседание да работи само на английски. Благодаря ви. Добре, всеки от нас ще направи всичко каквото може ще се възмутим още веднъж на всички възможни места, защото за мен наистина е скандално това, което се случва. Благодаря ви много. Хубав уикенд и до понеделник.